искане за а, сваляне на имунитета а, на Чешлав Сикерски в рамките на процедурата, а, свързана с член 9, параграф 1 от правилата. А, тази, това искане е по настояване на Комисията по правосъдието на парламента.